Добър ден, колеги. Още сме малко, но мисля, че вече можем да започнем. Основните оратори са тук. Затова започвам с първа точка от дневния ред, приемане на дневния ред. Ако нямате възражения, го приемаме. Втора точка, съобщение от председателя а, превод. Имате превод на всички езици и предаване по интернет. Цялата среща ще бъде излъчвана по интернет. Ще направим групова снимка в почивката. Това е последната ни среща преди изборите. Затова каним всички депутати на снимката в 12 часа на 1 март в е, тази зала 3C50 всички депутати и техните заместници да се чувстват поканени. Също ще има официален коктейл от моя име в 6.30 е, отново всичко, всички депутати и техни заместници и административния персонал са поканени. Трета точка одобрение на протоколите от заседанията 23-25 юни миналата година, 21-22 януари тази година, 9-11 февруари, 16-17 февруари, 16 март тази година, приемаме, че са прияти, ако до края на е, сегашното заседание не се повдигнат някакви възражения. Е, протокола от днешното заседание, т.е. от днес и от утре, ще ви бъде раздаден с цел да го приемем с писмена процедура. Четвърта точка – стандарти за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация. Тук бих искал да започнем дискусията и да дам думата на докладчиците. Докладчика госпожа Фрида Брабелс. Моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Много Искам първо да ви напомня, че много ви благодаря, че добавихте тази точка в нашия дневен ред на днешното заседание. Важното е да проведем една предварителна дискусия. Наистина не присъстват много колеги, но качеството е по-важно. Обедена съм, че познавате тези проблеми трансплантация на органи, даряване на органи, това е тема, която отдавна се обсъжда в Европейския съюз, вече цели 10 години, първо в Амстердамския договор още през 1952 година бяха предвидени 4 мерки за качеството и сигурността на органи, кръв, кръвни продукти, а при кръвните клетки и тъканите бяха осъществени а, много новости и през 2002-2003 година бяха приети съответните директиви. Що се отнася до органите на времето, се взе решение да се тръгне по по-различен път, който беше малко по-продължителен даряването на органи и трансплантацията на органи са изключително сложна и комплексна тема, свързана с различни схващания и съответните законови разпоредби в отделните държави членки. Европейският парламент и особено някои от членовете на нашата комисия по здравеопазване не веднъж са призовавали комисията да изготви предложения, за да можем да разработим общи правила за по-добро сътрудничество в Европа в тази област. Ето защо констатирахме с задоволство през май 2007 година, че комисията излезе с съобщение по този въпрос с три цели. Първо, разработване на законодателен инструмент, Второ, разработване на план за действие за по-добро сътрудничество и обмен на най-добри практики между държавите членки. И на трето място, мерки за предотвратяване на законната търговия с органи. Господин председателю, тук трябва да кажа, че в нашата комисия наистина поработихме много сериозно подходихме към темата, приемайки първо резолюция от април. Имаше и докладчик от нашата комисия. Тази резолюция, в тази резолюция е залегнал преди всичко принципът за насърчаване на дарителството на органи в Европа. Ежедневно човешки животи биват спасявани чрез трансплантиране на органи. И когато липсват донори, за съжаление, хиляди хора, включени в списъци на чакащи, умират. За това ние казваме, че парламентът може да изиграе съществена роля при насърчаването на тази дейност. За това комисията още миналата година ни представи проекто, директива, както и проект за план за действие, а ние още през декември, преди публикацията на комисията, обсъдихме въпроса с експерти, бяхме организирали специална вечера и получихме много информация. Много се радваме, че комисията възприе много от въпросите, повдигнати именно от парламента, но от края на декември. И затова ние излизаме с това предложение. Аз имах възможност да се запозная много подробно с предложенията на комисията, проведох важни разговори с компетентни органи, с представители на лекарските, пациентските страни, на бизнеса, на някои европейски организации и в резултат на всичко това мога да ви кажа, че реакцията на заинтересованите страни е изключително положителна. В момента предложенията се обсъждат подробно, някои моменти от тях обаче се нуждаят от подобрение. Господин председател, все пак тук трябва да кажа, че до известна степен съжалявам, както вероятно и колегите, че сме изложени на такъв натиск, че трябва да бързаме просто поради предстоящите европейски избори. Съжалявам, че беше посочен докладчик единствено за директивата, но не и за плана за действие. Жалко наистина. Може би през следващия мандат на парламента нещата трябва да се променят, да има и докладчик по плана за действие, като двете теми естествено са много тясно преплетени и би било жалко да не ги обсъждаме заедно, но както и да е, примиряваме се. Във връзка с това, ние настояхме да се напише писмо, нещо като първа размяна на мисли в тази комисия. За целта аз разработих работен документ и се надявам той да послужи за база за конструктивно обсъждане. Надявам се, че всички сте го прочели, той е преведен на всички езици. така че имате възможност подробно да се запознаете с въпроса. Целта на директивата е да се светните структури за безопасност, сигурност и качество на органите, които се трансплантират в Европейския съюз. Същевременно обаче директивата ост предоставя свобода на действие на държавите членки по отношение на конкретното приложение на разпоредбите. По този повод искам да се спра на няколко момента, които според мен са изключително важни и трябва да бъдат пояснени, респективно обсъдени по-подробно. На първо място, много е важно във връзка с резолюцията, която все още се обсъжда, да се обърне необходимото внимание на нуждата от гъвкавост, нещо, което парламента каза още по повод на предишната резолюция. Някой от а, моментите в предложението, например националните програми за качество, както и анексът са много точно формулирани. Слава Богу, анексът не се обсъжда в рамките на комитологията, а се определя от напредъка в областта на медицината. Всички важни списъци са част от това приложение, за да могат лекарските среди да разполагат с необходимата информация и да преценяват дали определен орган е подходящ за трансплантиране или не. Естествено, че се чуха и резерви, възражения, че понякога бюрократичното бреме е прекалено тежко. Може би тук комисията ще си каже думата. Но, както и да е, втория момент, който също е много важен. Това са взаимоотношенията между националните органи, компетентни органи и а, инстанциите, които се занимават с обмен на органи. Националните органи биват натоварени с много тежки задачи. И има страни, в които все още няма централни центрове за трансплантация. Така че трябва да се проучат взаимоотношенията между националните центрове и европейските центрове за обмен. Това казват банки за трансплантация, ама не смея да кажа. И на трето място. Трансплантация трансплантациите са толкова сложен процес, като тук трябва да добавим и списъците с чакащи. Има изключения, които се предвиждат за определени органи в директивата. Господин Боуис също се занимава с това в доклада си за трансграничното здравеопазване. Утре ще говорим за това и ще гласуваме по този доклад но смятам, че има редица проблеми, които се пораждат от всичко това. Както вече казах, понякога тълкуването е много рестриктивно. И често тези неща остават извън обсега на директивата. Не се говори за резултатите от трансплантирането. Wel verwezen wordt naar een een netwerk dat de commissie zou kunnen opzetten. Има също, виждам, че в документа се, се говори за мрежа на националните органи за обмен на най-добри практики. Може би това е най-доброто място, където може да се обсъждат действително най-добрите медицински практики. И това ще допренесе и за изпълняване целта на директивата, което е да се подобри качеството и безопасността на органите за трансплантации. А също така ще се повиши и броя на наличните органи. Също се дискутират методите как да се предотврати отхвърлянето на органи. Ние също засягаме и тази тема в нашия документ. Сега, относно дефинициите. Някои дефиниции може би трябва да се попреработят. Примерно дефиницията за това какво точно представлява орган. Също дефиницията за донор. Може би там трябва да се добавят някои неща. примерно, че най-новите постижения в науката за трансплантиране е, да бъдат отразени. В член 25 можем да помислим по този въпрос. Също така, даряването на органи от живи хора, това е член 13 по-специално. Мисля, че трябва да бъдем малко по-конкретни там, да доизясним нещата. В момента там се казва, че не може да се заплаща за такова дарителство. Ние всички подкрепяме това, но в резолюция, която гласувахме миналата година, настояхме също страните членки да имат възможност те да определят условията за евентуално възнаграждение и те да гарантират, че това възнаграждение се отпуска само като компенсация и практиката трябва да бъде ограничена до възстановяване на разходите и евентуално понесени щети в резултат от трансплантирането. Мисля, че това трябва да поясним. И последно, регистрите и проследяемостта. Искам да ви обърна внимание колко важно е да има регистри и да има проследяемост особено за борба с трафика на органи. Можем да помислим за една европейска система за идентификация. В една от организациите банки започва подобен проект и те може би могат да ни помогнат. Можем също да повдигнем този въпрос и когато формулираме плана за действие. В заключение, дами и господа, искам да изкажа няколко мнения. Мисля, че директивата и плана за действие са една съществена частка напред, крачка напред и могат да ни помогнат да повишим броя на донорите в Европа и то по безопасен начин. Но, все пак, Цялата тази тема трябва да се постави в един по-широк контекст. И трябва да мислим и за основните причини, поради които се налагат тези трансплантации. Работи в работна група за здраве, здравеопазване и бъбречни заболявания. И ни се каза, че 250 хиляди 000 европейци имат проблеми с бъбрици, които могат да бъдат излекувани единствено с а, присаждане. И нема, по-малко от 10% от европейците страдат от някакъв вид бъбрична болест. А ако не можем достатъчно рано да откриваме този вид заболявания, тези хора също ще стигнат а, до това да чакат на опашка за бъбреци. Така че трябва да обърнем внимание а, на а, здравеопазване за превенция, за бъбреците, за сърдечните заболявания и други заболявания, които са свързани с присажданията. Това е изключително важно. С това искам да приключа, господин председател. Благодаря за вниманието ви и ще бъда много заинтересована да чуя мнението на колегите и се надявам, че дебатът ще бъде много конструктивен. Uh, Благодаря. Сега обикновено давам думата на докладчиците в сянка. Също имам и няколко колеги, които са се записали да говорят, но не виждам в момента докладчиците в сянка. Затова нека да дам първо думата на пред представителя на комисията от Диджи Санко. Моля, госпожо, заповядайте. You, well, would... Благодаря, господин председател. Първо, искам да изкажа благодарност на докладчика за толкова така, подкрепащия анализ на нашето предложение. Основните пунктове са добре очертани от докладчика и ние с удоволствие ще изслушаме дискусията по тази тема. Първо обърнащам внимание, че докладчика приветства предложението и е на мнение, че то а, дава достатъчна възможност за гъвкавост на страните членки да го прилагат без да а, засягат своите национални системи, ако такива вече съществуват. Що се отнася до поясненията, които иска докладчика, ще се опитам да отговоря на седемте пункта, които бяха повдигнати. Първо, необходимостта за гъвкавост и да се отчита факта, че някои елементи са може би дадени в много големи подробности, например националните програми за качество и списъците за тестове и характеристики в приложенията. По отношение на националните програми за качество, според мен е важно да има такива програми, за да може а, ясно да покажем какво очакваме, защото, както докладчика правилно заключи, една от недиректните цели, подчертавам думата не, е, не пряка, индиректна цел, защото иначе законодателството не позволява, е, е борбата с трафика на човешки органи. И един от начините за това е да има добри системи за верификация и за одит защото по този начин затрудняваме живота на потенциалните трафиканти, което е един от начините да се справим с проблема. приложенията, характеристиките на органите, изброени в приложенията. Тези приложения се базират на един изследване, проведено от комисията от няколко експерти и отразява последните достижения в науката е, тези тестове вече се използват по наша информация и са необходими е, за медицинските професионалисти да извършват е, оценка на риска в смисъл да се реши дали даден орган е подходящ за даден пациент. Т.е. на тази база да се извършва оценка на риска. А, отношенията на компетентните органи и организациите за трансплантиране, член 22, да, ние признаваме необходимостта да има и компетентни власти, и тези организации, и необходимостта да има връзка между тях двете, така че компетентните органи да могат да делегират на тези организации някои задачи, свързани с цялата тема за даряване на органи. Защо въпроса за защо не се разглежда въпроса за трансграничната мобилност на пациентите? Отговорът е, защото тук говорим за качество и безопасност на органите и движението на органи. тук не се разглежда въпроса за движението на пациентите. За тази цел има друг законодателна рамка, която вие може би познавате. В някои случаи е, се коментирахте, че в точка четвърта, че приложното поле е твърде тясно, се изключва разпределението на органи. Сега въпросът е, кое е необходимо, за да се осигурява сигурността на пациентите, какво може да се направи според сегашната законодателна рамка и какво трябва да остане в е, прерогативите на страните членки е много тънка е разграничителната линия и много от тези въпроси си остават в е, рамките на националните правомощия. говорихте за отхвърлянето на органи, но не можах точно да разбера дали говорите за отхвърляне на органи след като са трансплантирани или ако пациента откаже. В първия случай Става дума да има оценка на риска. Споменах също наличието на лекарства, които да се справят с отхвърлянето. И е, цялата тази тема тогава вече отива към законодателството за фармацевтичните продукти. Също си отбеляза коментар, че някои дефиниции трябва да бъдат подобрени. Ние се опитвахме да бъдем последователни между всички законодателни текстове и настоящия настоящото предложение, т.е. да отразим дефинициите в директивата за тъканите и клетките, защото е много важно да има съвместимост между това, такива документи, които ще бъдат е, прияти в много кратък интервал един след друг. А, сега за характеристиката на органите, че може да се приема това по комитология. Това е ясно член 22, затова не го повтаряме. Просто с цел да улесняваме законодателствения текст. Затова избягваме да повтаряме а, клаузи или изисквания в различни а, членове, когато те се съдържат така или иначе. Шестия ви коментар компенсации за живи донори. Повдигна докладчика този въпрос. Тук комисията счита, че не е в обсега на текста за качество и безопасност на органите да се повдига и този въпрос, макар че този въпрос се засяга в директивата за тъканите и е, клетки. В един последващ момент ще обмислим, отбелязваме си. И повдигнатия въпрос за трафик на органи. Това, както казах, не може да бъде директна цел на нашето предложение, борбата с трафика на органи, но, както правилно казахте, то ще затрудни твърде много трафикантите и по този начин ще можем да избегнем или поне да намалим до минимум проблемите, свързани с трафик на органи. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Maybe I, I'd like to use the presence of, uh, of Assistant of European uh, Data Protection. Сега тук е заместник uh, на председателя на Европейския uh, орган за защита на данните господин Джовани Матарели. Искам да му предложа, ако иска да вземе думата. Искате ли? Добре, моля. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank you uh, as Благодаря. Благодаря и на докладчика за това, че ни давате възможност на нашия орган за защита на личните данни, да изкажеме своето мнение отново след документа, който приехме през март. Ние много отблизо следим вашите дискусии. Винаги сме на разположение, ако искате да продължим дебата. Тук става дума за лични данни и то данни както за живи, така и за мъртви лица, която на моменти е много е, деликатна. Е, обработването на съответните данни е единствено национално ниво в страните членки вече е регламентирано от съответната национална законодателство, което прилага директива 9546. А предложението, което вече разглеждаме, идва от е, необходимостта да има защита на данните за донорите и е, тези, които получават органи. Нашето мнение като цяло е много за, но също заставаме зад някои конкретни изменения е, на някои от клаузите на предложението където трябва да има по-добро хармонизиране с целите на, на, на инициативата за този текст. От една страна трябва да има добър баланс между достатъчно гъвкавия текст на законодателективата, както подчертава и докладчика, и необходимостта, подчертана от Европейската комисия и от нашия орган, да се е, провежда политика за отразяване в е, големи подробности на някои от данните, свързани с органи. Сега, по въпроса за анонимността, сигурността, конфиденциалността на данните, абсолютно е необходимо да се приеме ясна, недвусмислена, конкретна рамка, защото става дума за много конкретни неща. И то не какви да е. На 5 март публикувахме мнение. Защитата на данните има го на нашия вебсайт. Не може да бъде бариера за бързото, за бързия трансфер на органи. Напротив, ние по този начин ще повишим качеството на информацията и на лич... достъпността на личността на тази информация. Някои от коментарите, които са включени в нашето мнение, публикувано на 5 март, застъпват по-скоро формулировки, езиковия, не става дума толкова за промени по същество. Също предлагаме да се повиши е, общото ниво на сигурност с цел в директивата да се включат някои упоменявания на конкретни мерки за сигурност. Записване, енкриптиране, е, анализ, оценки от независими органи. Също така трябва да гледаме и в бъдещето. Да отчитаме, че може да има различни възможности за анонимизиране в кафички на данните или за псевдо анонимни данни, особено свързано с развитието на новите технологии. Много се радваме, че пред, предложението повдига въпроса, че е необходимо да има консултации с националните власти за защити на данни, особено когато се изнасят органи за трети страни. Член 18 алинея 2 по точка е в латински. Много важен момент. Въпроса за сътрудничество между съответните власти и националните власти за защита на данните. Много важна разпоредба, защото както знаете, органите за защита на данните имат своите правомощия за предварителни проверки по определени данни или за налагане на определени условия за обработка на данни. И още един момент, господин председател, който е много важен, според мен, се съдържа в нашето е, предложение. Различните възможни сценарии за достъп. Основният ни коментар там е за проследяемостта и анонимността. Разбираме, че целта на предложението е да се даде възможност да има по-добра проследяемост на информацията и да има и удачна система за идентифициране на донори, за да може да има тази проследяемост. И в такъв смисъл трябва да има и недвусмисленост, защото по директива 9546 ако е, данните не могат да бъдат идентифицирани, не могат да бъдат идентифицирани и лицата. А, та, а, е, говориме за секретност на някоя информация, особено що се отнася до данни за донора, но все пак не става дума за пълна анонимност. Тези тълкования ще видите в нашето мнение както и предложения относно някои точки от преамбюла и някои членове. Разбира се, винаги сме на ваше разположение да дадем допълнителни е, разяснения или сме на разположение на други заинтересовани страни, ако те искат да контактуват с нас. Благодаря. Thank you very much indeed. Uh, now I saw that uh, I'm a shadow reporter of the Socialist Group, uh, Mrs. Виждам, че докладчика в сянка на социалистите дойде. ако исках, съм готова да ви дам думата, моля. Първо искам да благодаря на госпожа Брепот за документа, който ни представи. Напълно съм съгласна с нея. Още преди е, работихме заедно с нея по тази тема и знам, че тя е много задълбочено е разработила цялата информация. Много ми хареса нейния коментар. Невероятно всички сме единодушни по отношение на целта на тази директива. Да се подобри е, достъпа до органи, качеството на органи и да се направи така, че системата на трансплантация да стане достъпна за онези, които зависят от нея. Е, за това са предложени, е, е предложена като мярка създаването на национален надзорен орган, разработката на норми за качество и безопасност, за и а, е, а, е, разрешителни за органи. Според нас това е задължително условие, тъй като ще гарантира много повече безопасност. Друг един аспект е създаването на структури за инспекция. А, е, трябва да работим а, работейки по този аспект, трябва да се придържаме към определени срокове. Също така смятам за важна и защитата на донорите. Примерно да не се оповестяват имената им, т.е. донорите да останат анонимни и свързаните с това регистри. С други думи съм напълно съгласна с всички мерки, които предлага госпожа Брепоц. И най-вероятно по този начин с тези, тези предложения ще подобрим предложението на комисията. Не знам дали в рамките на този мандат или в следващия, но пак повтарям, съгласна съм, съгласна съм във всяко едно отношение с а, а, докладчика. А, освен това, има някои а, теми, по които не ми е ясно каква е целта на госпожа Бреполец. Знаем, че в Европа няма общи норми за качество и безопасност на органи за трансплантация. Този стандарт и тези норми варират в различните страни. Днес трябва да гласуваме по директивата за трансграничното здравно обслужване на пациентите и бих Бих искала да попитам госпожа Брепълц дали утре, когато гласуваме по директивата, темата за органите за трансплантация трябва да представлява изключение, защото между различните държави съществуват доста големи различия което пък означава, че ние не само, че няма да решим проблема, но и ще го задълбочим, ако в директивата е, за трансграничното здравно обслужване на пациенти е, трансплантацията на органи не е, е представена като изключение. Не знам дали госпожа Препот ще се съгласи с мен. Благодаря ви още веднъж. Uh, благодаря. професор Андреев се тук. Имате думата. Директив kas mūs Копечка. Той е много добре изготвен и ни води до постигането на общите на цели, т.е. да има органи на разположение за присаждане в Европа защото удачните транспланти зависят не само от е, законите, много е важно всъщност страните членки да могат да изпълняват съответните процедури. Помня едно много вълнуващо събитие, един млад мъж, който се самоуби в Латвия и поради липсата на финанси, неговия черен дроб не можа да бъде използван за трансплантиране. Просто не можахме да осигурим средства. И за това искам да потърся едно пояснение от докладчика. До каква степен, като подготвяхте този документ, използвахте съществуващите норми на организации, които се занимават с тази тема. Примерно Съвета на Европа, които имат е, конвенция прията за човешки права и лекарства. Там има едно допълнение, което директно, специално визира трансплантациите. Аз е, помня, че много дълго се подготвяхме за изработването на този документ – Имахме е, доклади от експерти от всички страни членки. Много проблеми е, видяхме още тогава и сега се връщаме отново към тях. Нека да не из, изобретяваме отново колелото. Нека да използваме вече съществуващите е, доклади. Нека и да преподпишем конвенцията, не малко от е, членовете и новите членове са подписали, мисля, че всички нови членове, изключение на Малта, са подписали, а старите членове на Европейския съюз още не са. Та, ми се струва, че там се съдържа много важна информация и научен анализ и по някакъв начин трябва да се отрази тази информация в документа, в който ние разработваме, а не виждам тя да се е отразила. Thank you very much to Professor Andreas. Uh... Благодаря много на професор Андреев. С някой друг? Ако не, давам отново думата на е, докладчика за заключителни думи. Благодаря ви, господин председател. Аз също е, бих искала да благодаря на е, представителката на комисията и на господин Ботарели, от Европейския орган за защита на данните. Искам да благодаря на моите колеги, които а, взеха думата. Бих искала да отговоря на това, което каза представителката на комисията и първо да кажа следното. Тя Тя говори за засегна темата за отхвърлянето на органите. А, и аз бях помолила да изследвам методите, които се използват от лекари и специалисти за управление на отхвърлянето на органите. И ако а, правилно съм ви разбрала и вие го имахте предвид самите органи, вие тогава имате предвид закона за лекарствените средства или не сме се разбрали? Господин Батарели, може би ще ми позволите, господин председател, да отправя няколко въпроса към господин Ботарели, а именно следните. В а, а, своя документ той говори за известно несъответствие между проследимостта и органа. А, за анонимността, извинете. между донора и реципиента съществуват някакви отношения, но според мен тук а, изобщо не става дума и това не касае органите, е, службите, свързани с този е, процес. Мисля, че би трябвало е, просто да изберем думата, която ще използваме. или ще използваме думата проследяемост, която е необходима за различните служби, или ще става дума за анонимност е, между донора и реципиента? В бележката, която получих под точка 20, в точка 21 е записана една идея за, където за целите на проследимостта се е, предлага едно е, непряко проследяване. Какво имате предвид, като казвате това? Може ли да обясните? И Третата забележка, която имам по този документ е следната. Е, Тук се казва, че реципиента трябва да бъде или може да бъде идентифициран. А комисията каза, че е, е на мнение, че целта не е да се разпределят органите. идентичността на реципиента не е тема. Искам да ви благодаря за подкрепата и за допълнителната информация. Вие засегнахте някои теми, свързани с нашето утрешно гласуване. Говорихте също така за трансграничното здравно обслужване. Някои колеги от моята политическа група се обърнаха към докладчик Боуис, като му предложиха да изключи трансплантирането на органи. А, Надявам се политическите групи също да подкрепят това мнение, за да не превръщаме тази тема в толкова важна. Бих искала да благодаря на колегата Андреас за важната информация, която той даде във връзка с съвета на Европа. Доколкото знам, Документа на комисията все още не е формулиран по начин такъв, че неговия, неговите приложения да препращат към това. Но а, в доклада ми е записано, че би трябвало да бъдат взети под внимание цялата, нали, всички налични документи, те да бъдат взети предвид в по-нататъчната ни дискусията. Благодаря на всички за изказванията и се надявам се, че ще можем да разискваме още веднъж по тази тема. Благодаря. Благодаря. Ако разбрах добре, искате да подадете въпроси към господин Бутарели но не разбрах в писмена форма или искате сега да ги зададете какво предпочитате. Добре, имаме предостатъчно време. Тогава нека да дадем думата на господин Готарели да ви отговори. Благодаря. Аз напълно споделям а, коментарите на докладчика в смисъл, че сигурността и конфиденциалността на съответната информация между двете страни, донора и реципиента, трябва да съществува, трябва да има достъп до съответните данни за компетентните органи. С цел контрол, разбира се. И именно по тази причина предлагаме да отпадне един от членовете на предложението, а именно член 17. Защото там, за съжаление, се говори за анонимизация. Вече казах преди малко, че е, директива 9546 покрива тези разпоредби за данните и там ясно се прави разграничение между информация, свързана с идентифицируемо физическо лице и информация, която абсолютно трябва да бъде анонимна. Но в нашия случай ние не се занимаваме с реално, истински анонимна а, информация. Ние искаме да хармонизираме и да засилим мерките на национално ниво с цел да осигурим по-голяма конфиденциалност но не а, да търсим да слагаме пречки, така да кажем, пред а, съответните институции да получават информация. Защото това застрашава и здравето на а, и донорите, и на реципиентите. Така че проследяемостта всъщност е се противопоставя на реална анонимност. Ние не предлагаме в момента да се намалява нивото на защита на личните данни. Напротив, ние подкрепяме посланието на вашето предложение, т.е. да се търси бързо и изчерпателно предоставена информация с цел осигуряване на безопасност. Втория ми коментар, господин председател, беше по темата, като се спомена тук за а, различните мерки за кодифициране, които могат да дадат възможност на съответните институции да имат достъп до информация, в която а, се съдържат различни нива на възможност за достъп за различни мерки, за различни цели. Например, с определена система от ключове или друг начин на кодифициране. Важното е да можем да приемем европейска система, която да дава достъп единствено на лица или в случай, когато това е необходимо, когато става дума за идентифицируеми лица. За това предлагаме да обърнем поглед и в бъдещето, да търсиме нови технологии, не само за енкриптиране, но и альтернативни системи за кодиране на информация с цел е, да се определи пълния достъп до тази информация, само за случай, когато то е необходим. Добре, благодаря много. Нека с това да приключим тази точка и да минем към член 5, което е нашия въпрос за характеристиките на е, хранителни вещества. И искам да дам думата на госпожа Окен. Тя ще даде отговор. Благодаря, господин председател. Явявам се тук от името на колегата, която не може да присъства, за съжаление. Не сме много доволни от това, че комисията продължава да не излиза с предложение за това какви разпоредби трябва да има относно характеристиките на хранителните съставки. Получихме нещо като предложение, но още през... то трябваше да дойде още през януари. Искам да попитам комисията дали е вярно, че има предложение на Барозо по този въпрос, което обаче не е стигнало до господин Петеринг, на председателя на парламента, а е било отправено до председателя на политическата група на НП. Много странен начин да се предоставя информация. Има съобщение от страна на бранша, произвеждаш хранителни продукти, който е предложил на господин Барозо от регламента да се изключат основните хранителни продукти, като хляб, мляко, яйца, плодове, зеленчуци и така нататък. А, говори се, че става въпрос и за захар, мазнини и така нататък. Има ли изключение, питам аз, Действително ли е така? И трети въпрос. Тук става въпрос за а, прагови, гранични стойности. Има различни слухове по този въпрос. Наистина ли, ако примерно продукт предназначен за закуска, който съдържа на 100 грама 25 процента захар, макар че има фибри, може да се смята за здравословен. Нямаме никакво намерение да забраняваме каквито и да било хранителни продукти, но все пак искаме да се погрижим потребителите да получават вярна и надежна информация. Това е въпросът ми. И искам да помоля комисията наистина да отговори кога ще получим цялата тази информация? Първо. Второ, има ли изключения за основни хранителни продукти? На трето място, а, наистина ли строгостта на правилата се намалява до такава степен, че потребителите и за в бъдеще да не знаят какво купуват? Благодаря, господин председател. Commissioner... Благодаря представителят на комисията, който ще отговоря господин Патюлакис. Заповядайте, имате думата, след което ще обменим мнение. Thank you, uh, Mr. Chairman, and uh, uh, I thank the honorable... Благодаря, господин председателю и уважаеми депутати, за въпросите, отправени до комисията. Службите на комисията работят по подготовката на мерките, които ще бъдат приложени към а, а, характеристи... относно характеристиките на хранителните съставки. Първата крачка към тази цел беше питане отправено от комисията до Европейския орган за е, безопасност на храните. Това стана през януари 2008 година. От тогава комисията проведе редица срещи с а, държавите членки, засегнатите страни, обсъдиха се характеристиките на хранителните съставки, като се отчетоха критериите, които са залегнали в регламента. Въпросът беше обсъждан, коментиран, имаше редица реакции, имаше и изразени мнения на най-високо политическо равнище. Дискусията продължава в комисията и нейните служби така че проекто документа все още не е готов за внасяне, за обсъждане в Европейския парламент и това няма да може да стане преди юнските избори. Тоест преди новия, да се сформира новия парламент. Комисията изго... ще изготви предложение, в което ще се отчете важната роля на определени категории хранителни продукти, които съставляват важни елементи на, на хранителния режим. Има ако питате за изключения по отношение на основни хранителни продукти, мляко, яйца, традиционни хлебни продукти, хлябове, плодове, зеленчути за сега наистина ще бъдат изключени от задължението за посочване на характеристиките на хранителните съставки. Местните продукти и а, сирената е, Също ще бъдат част от това изключение. На тях ще се а, посвети специално внимание, защото сред тях има традиционни продукти и те ще трябва да могат да се продават на пазара и да, за напред, без а, да, се, без да има съмнения към техните хранителни характеристики така че вниманието ни ще се насочи повече към обработените продукти, които се произвеждат в хранителната индустрия. Тук говорим за иновативните продукти, които и разбира се, че нещата ще бъдат в полза на потребителите. А Уверявам ви, че нещата бяха обсъдени много подробно. Комисията ще положи усилия да предложи такива мерки, които съответстват на критериите на регламента и са достатъчно пропорционални. Пропорционални спрямо целите на регламента и пропорционални по отношение на ефектите за економиката. Господин председател, трябва да кажа, че характеристиките на хранителните съставки сами по себе си не са нещо, за което трябва да бъде уведомяван потребителят. Обикновено на потребителя се съобщават такива стойности по силата на етикетирането. За етикетирането има такива проекто разпоредби, които ще бъдат одобрени от следващия парламент. Първото четене се състоява в този парламент. Това е много важно като пояснение, защото потребителят няма да може да види хранителните характеристиките сами по себе си. Той ще получи информация за това, кои продукти какво съдържат. Да, това е важен елемент на етикетирането, но всъщност не става въпрос точно за а, информиране на потребителя за цялостния хранителен профил на даден продукт. А що се отнася до писмото, господин председател, което е изпратено от господин Барозо, не съм в е, състояние да коментирам как е, и защо и къде е било изпратено той. То, надявам се, че разбирате. Благодаря ви. Да, благодаря. Двама души имат желание да се изкажат. Госпожа Корбе, като начало, моля, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Много благодаря на госпожа Алкен и на представителя на комисията. Но аз наистина подкрепям въпроса, поставен от госпожа Алкен. Разбирам и отговора даден от комисията, но все пак искам да задам уточняващи въпроси. Първо, политическия процес. Преди няколко години приехме определени разпоредби за безопасност на храните. ЕФСА, Европейския орган по безопасност на храните, пое своите задължения. Целта ни беше да осигурим качествени хранителни продукти и обективни начини за преценката на тяхното качество, така че въпросът не е само на емоции. Да, разбира се, хранителните продукти са нещо, което има връзка с емоциите. Е, и това беше и целта на създаването на ЕФСА, за да сложим на цялата тази дискусия все пак някаква обективна рамка. Обаче характеристиките на хранителните съставки в момента станаха толкова емоционален въпрос, че той се обсъжда на най-високо ниво. Очевидно, е, даже председателя на комисията Барозо се занимава с въпроса. Изглежда, че сме на прав път, а, но все пак не трябва ли да предоставим на ЕФСА целият този проблем, защото това е ресорът на този орган. Трябва да има обективни критерии за тези характеристики. Не бива да допускаме всички възможни лобита да участват в вземането на решение. Това е едно. Второ. И въпросът и отговорът бяха много интересни това, че има изключения за основни хранителни продукти, местни, рибни, яйца, сирена, традиционни продукти, добре. Но защо въобще създаваме такива характеристики на хранителните си ставки? Просто за да не създаваме а, погрешна информация, подвеждаща информация за продукти, които не са здравословни. Ако направим изключение за тези основни продукти, ако при тях не трябва да има а, етикетиране с хранителните съставки, няма да се стига и до жалби в сравнение в, по повод на тях. Така че искам да попитам, дали наистина е вярно, че яйца, мляко и така нататък са продукти по отношение на които няма да може да има жалби във връзка с здравословността на продуктите. И освен това, вие казахте, че тези характеристики на хранителните съставки не са елемент на комуникацията с потребителя, така да се каже. Еми много жалко, смятам аз, защото има едни минимални стандарти за здравеопазване, които трябва да се отчитат и при комуникацията с потребителя, за да може той поне в общи линии да познава тези минимални необходими стандарти, които трябва да се спазват. Така че наистина е много жалко, че смятате, че това не е елемент на комуникацията. Това са моите въпроси. Благодаря за вниманието. Моля отговоря. Thank you very much. Uh, Благодаря. Дагмар Берен, моля. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да се върна на това, защо беше е, е, създадено това законодателство. А именно, за да се говори за характеристиките на хранителните съставки, а не, както каза е, колежката, да се даде информация за, за здравословността. Целта на законодателството беше друга. Дори и когато научно мога да докажа, че моя продукт а, а, стимулира сърдечно-съдовата система или храносмилателната система или примерно а, понижава риска на холестерин. Ако 100% е доказано за моя продукт, а, това, въпреки всичко, ня, нямам право да давам тази информация върху етикета. Дали, това, твър... това трябва да бъде вярно. Аз нямам право да твърдя това. Така че общи, общи характеристики, общи твърдени, примерно, че от лайко успокоява, така може. Но не бях, не бях тук, когато се не можах да следвам техните разсъждения относно характеристиките на хранителните съставки, тъй като аз не разбирам каква е връзката. И до днес не разбирам каква е връзката и не знам кой иска да изготвя тези характеристики и профили. А по въпроса на ЕФСА, основахме ЕФСА, защото трябваше да има агенция. А, това, с което се занимаваше ЕФСА в продължение на много е, години, остана неясно за всички. Но си спомням как директор на ЕФСА е, беше тук и се опитваше да отговори на нашия въпрос как ще изготвя тези характеристики на хранителните съставки. Той отговори, ако ни е, се възложи тази задача, ние ще я решим. Това се случи преди 6 или 7 години. Новия директор мисля, че си дава малко повече усилия, отколкото господин Боджа, но тази задача е твърде непосилна за нея. Опитвам се рационално да разбера нещата. Имате 200 различни вида корнфлейкс, които имат различно съдържание на сол, на захар и така нататък, но нека да вземем сута каква е характеристиката на хранителните съставки, правилната на един корнфлекс, на един хубав корнфлекс? Какво правим? Събираме ги всички и делим на 200 а, или а, правим онова, което е технически възможно и казваме съставка на сол 0. Никога не съм разбирала за какво става дума. Продължавам да не разбирам по много въпроси с колегата от Санко съм на едно мнение. Отдавна работим по най-различни законодателки, законодателни актове, но, но този закон е, е, е лош. А, лошия закон винаги се проваля заради грешките, които се съдържат в а, е, а, е, него. Две седмици с. А, то, това, че две седмици след публикуването на а, е, а, закона трябваше да се публикува отделен документ с митовете и истините относно този закон, показва, че той не е добър. Но аз така с задоволство виждам, че не само ЕФС има проблем с този документ и с комисията. Аз бих предложил да се разгледа още веднъж закона и да се види какво е възможно да се направи. В момента комисията се опитва да избере, да те тръгне по пътя на комитологията, но това, което предлага Марта Даген, според мен е, е честно, е, е, е, е справедливо защото всички производители на зехтин или а, ленено масло, ще кажат ми, нашите продукти съдържат 100% но те са страшно здравословни. Всички от тези, които, които не, не предлагат опаковани хранителни стоки, ще кажат, ама това не се отнася за нас, това се отнася само за опакованите хранителни продукти. Колеги, това не е чисто законодателство. Това, което господин Дагенс каза, е разумен подход. Да се каже, че има някои изключения, които не, не са засегнати от е, е, закона. При характеристиката на хранителните съставки, не, не говорим за етикетиране, не говорим за това, което е забранено, а говорим само за това каква трябва да бъде връзката между качеството на един продукт и твърдението относно неговите е, здравословни характеристики ако една част от характеристиката на хранителните съставки не е изпълнена, а, би могло да се, въпреки всичко, да се запише върху опаковката твърдение за здравословните характеристики, ако о, те са верни. А, това, което искам да продължавам обаче да искам да разбера, е, е доклада, който беше изготвен в края на януари, не ми помогна да разбера как, как ще формирате категориите? Ще вземете всички кисели млека? Не мога да разбера, може би защото съм глупава, но как ще установите кой хранителен профил е добър? А, ще се основавате единствено на самия продукт или научно ще, а, научно ще а, доказвате, т.е. ще вземете а, за основа мнението на учените, това, което те смятат за добър? А, пред, за, за мен е 0,1% съдържание съдържание на мазнини е добър, за мъжа ми, който е по-слаб, може е, е, доброто процентно съдържание на мазнини да е по-високо, какво ще правите? Thank you very much. Mrs. Oaken, once more. Мисис Олкън, госпожа Олкън, още веднъж. Tak til kommissionen for svaret, som jo i det store да, може, могат да се предоставят на Всъщност комисията само потвърди слуховете. Това потвър... Е, тя потвърди онова, което ние вече предполагаме. И ако нещата са толкова сложни, както каза Дагмар, мога да кажа, че е, е, Времето е малко. Аз наистина не мога да разбера дали проблема е толкова сложен. Много е трудно да се получи информация за характеристиката на хранителните съставки. Бих искала бих искала да а, разбера, да получа информация за това, а, дали може да, бих искала да се уверя, че не може да се твърди, че даден продукт е здравословен, когато той не е здравословен. Примерно един а, а, продукт да съдържа фибри, обаче от друга страна да съдържа и много захар. Мисля, че трябва да изчакаме да чуем какво ще каже комисията. Ние много внимателно следим това, което се случва. Единодушни сме по въпроса, е, че потребителят трябва да получи коректна информация за това какво се съдържа в е, продукта. Това е нашата отговорност да направим така, че да не върху опаковките на продуктите да не са записани погрешни твърдения или объркващи твърдения. Комисията трябва да се опита да направи така, че да даде политически неутрален отговор. Благодаря, господин председател. Okay, thank you very much. Uh, next... Добре, благодаря, благодаря много. Сега господин Хадзиба. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме съгласни относно това, че искаме да предлагаме на населението здравословни продукти, като създадем съответното законодателство за това, така че потребителя да бъде правилно осведомен. Това е несъмнено, но несъмнено е също, че трябва да се борим с, с увеличаващото се затлъзни, затластяване на населението и трябва да му обърнем повече внимание. Но смятам, че изборът на този начин а, с а, подаване на характеристиките на хранителните съставки не е много правилен път. Искам да попитам а, комисията нещо в същия дух, като Дакмар Рот. По кой научен метод комисията възнамерява да установява тези характеристики на хранителните съставки? Знаем, че в областта на хранителните режими има хиляди школи и само някои научни течения, примерно, казват, че а, пресните плодове са полезни, удължават в живота или пък разнообразното хранене, здравословно е по тези въпроси те са единни повечето школи, но оттам нататък мненията се разминават. На кое научно установище ще се опре комисията? Още повече, че знаем, че не само съставките сами по себе си се отразяват на здравословността, а и тяхното взаимодействие, тяхното, тяхната съвкупност. От друга страна, ние тук говорим за потребителя, който предполагаме, че взема рационални решения, но знаем какво става на практика. Потребителят не винаги е рационален и не винаги взема решенията си на базата на рационални разсъждения. За това бих попитал какви психологически изследвания възнамерява да проведе или да възложи комисията, за да разбере как това или онова твърдение въздейства на потребителя, защото знаем, че понякога е ефектите са противоречиви. Колкото повече предупреждаваме потребителя да не консумира даден продукт, той се чувства по-привлечен от него, особено при децата или даже и при възрастните хора е така. Така че наистина искам да попитам как смята комисията да подходи към този феномен а, и да обърне внимание на това подсъзнателно равнище. Какви критерии възнамерява да заложи комисията в тези свои проучвания? Благодаря. Thank you very much. Uh... Благодаря. И последно Госпожа Ратазова, моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че се забавих, просто имаше задръстване на магистралата. Много съжалявам, че не чух господин Матудакис, но чух какво каза колегата Рут Берент и ми беше изключително интересно. Чухи Рихард Зебър, да, плодовете са здравословни. Помня, че когато в началото започнахме обсъждането на тези твърдения за здравословно съдържание на храните, аз попитах още в началото какво ще правим с плодовете. Има високозахарни плодове и не винаги можем да твърдим, че пресните плодове са здравословни. Но тогава аз се шегувах, ако си спомняте. И никога няма да забравя как представителят на комисията каза, най-сериозно. Не, няма да твърдим такова нещо, защото има плодове, които а, съдържат относително много захар. Сега се радвам, че отдавна мина времето на онзи дебат, казаха се и доста глупости, имаше някои изказвания на депутати от групата на зелените, че всеки Божий ден трябвало да се прави ново изчисление за хранителната стойност на плодовете, защото колкото дни отлежава в даден магазин един плод, толкова намалява неговото водно съдържание и се повишава неговата захар. Но въобще пълни глупости. Сега много се радвам, че очевидно се предвиждат е, изключения от правилата за оценка на характеристиките на хранителните съставки на храните дадени продукти, защото винаги съм предупреждавал, защото така както бяха замислени тези характеристики, те всъщност удряха по основните хранителни продукти, които щяха да бъдат показани в а, отрицателна светлина. Ако си спомня представителя на комисията, още преди години заговорих за хляба. Европейският бял хляб, примерно, не може да се сравнява с северноевропейския черен хляб. И тогава господин Матюдакис се изненада. Той просто не знаеше. Но това са обичайни неща. Човек не е длъжен да знае тези неща, просто защото разнообразието от хранителни продукти в Европа е огромно и защото има огромен брой регионални специалитети, които няма как да познаваме изцяло. И въпреки това всички тези регионални специалитети са част от нашата култура. Те се консумират от стотици години и още никой не е умрял от тях. Да, европейците пълнеят, затластяват, също като хората в други високо развити индустриални нации, но няма да се преборим с това чрез етикетирането на хранителните продукти. Трябва съвсем друг подход, трябва информационни, просветителски кампании, като се започна още от детските градини, като се привлекат и младите родители, които едва ли знаят, кой знае колко, за а, хранителните продукти. Просто европейците са много урбанизирани вече. Искам също така да припомня, че така наречения регламент за здравословните твърдения всъщност дойде като предложение от комисията за, като мярка срещу подвеждащата информация в рекламата за потребителите. А междувременно стана ясно, че не става дума за това, че не искаме да бъде подвеждан потребителя, искаме да възпитаме неговото хранително поведение. А, не можем просто да обявяваме за лоши, за вредни определени хранителни продукти. Ако ги обявим, така ще, стане, ще имаме нещо като политически коректни продукти и политически некоректни. Всичко това няма своята научна база. учените казват, не можем да даваме оценка на дадени продукти и с това да допринесем за балансирано хранене на населението. Трябва да се отчитат безброй фактори – пол, стил на живот, възраст и така нататък. Така че цялата тази концепция за характеристиките на хранителните съставки според мен е безсмислена. Ето колко проблеми проистекоха от това. Основните хранителни продукти, регионалните специалитети, всичко това е знак, че тази концепция просто не може да сработи. Тя просто е политическа концепция, за това трябва и да и се даде политическа оценка, така че не можем да предоставим само на ЕФСА да разработи тази концепция. За това е важно парламентът да се възползва от възможността си за проучвателни резерви. Това е политическа концепция без никаква научна обосновка и за това смятам, че такива предупредителни надписи върху хранителните продукти няма да донесат нищо. Имаме в Европа добри продукти, имаме чудесно законодателство в областта на производството на хранителните продукти в Европа, така че нямаме право да казваме, че този или онзи продукт е вреден. Просто трябва да убедим населението да се храни разнообразно и да почне повече да се движи. Така че смятам, че а, тази цялата концепция за характеристиките е безсмислена, но все пак съм благодарна, че а, все пак по някакъв начин няма да владяваме своите потребители, особено във връзка с това, че сме пред избори. Надявам се, че комисията съвсем ще забрави тази концепция в предложението си за изменение на директивата за етикетирането при следващия парламент, защото, както казах, научно основание тук няма. Благодаря. Indeed, uh, Благодаря. Сега госпожа Алкен поиска думата. А, ние не искаме да продължаваме до безкрай тази дискусия, но твърдението, че плодовете са по принцип здравословни, няма да бъде вярно за групата от голямата група от диабетици сред посребителите, които трябва да се въздържат и при консумацията на плодове. Същото се отнася и за зеленчуците. Мнозина не знаят, че грейпфрута съдържа повече захар, отколкото португалите, портокалите, примерно. И за това информацията относно захарността е важна. И за това смятам, че в момента се предлага шанс да се разбере какво се съдържа в продуктите. Добре, регионалният хляб е здравословен, а пък европейски ще бъде супер здравословен. Такива неща не можем да твърдим. И, или е, няма да даваме информация, т.е. ще има изключения, за които няма да даваме информация но не можем да а, а, даваме твърдение относно здравословността на дадени храни, защото хората, които имат проблеми с холестерола, трябва да знаят какво е положението, дали могат да консумират дадения продукт или не. Те не могат да знаят всичко, трябва да им дадем възможност да научат. Time enough. No problem. I will... Добре. Имаме предостатъчно време. Можем да, мога да ви оставя да си говорим колкото искате. Моля, заповядайте отново. Кратък отговор. Е, характеристиката на хранителните съставки ще бъде посочвана възоснова на новата а, директива. Аз съм за това да се посочва какво се съдържа в дадените храни. Това трябва да бъде записано. Но оценката на даден хранителен продукт възоснова на неговите хранителни съставки е следваща стъпка. И искам да ви обърна внимание на а, това, че а, можем да изхождаме единствено от средния потребител. Тоест това потребител е с средно добро здравословно състояние. В никакъв случай не бихме могли да се съобразим с всички групи а, пациенти, когато говорим за някакво законодателство. Просто не е възможно. Средностатистическия потребител е, е потребителя, за който става дума и то е със средно добро здраве. Много благодаря на всички. Сега Нека да дам думата на представителя на комисията, защото толкова много теми бяха повдигнати. И ето, сега имате възможност да им отговорите. Моля. Thank you, Mr. Chairman. I cannot imagine what the question... А, не знам пък какви въпроси ще получа, когато вече ви представим проекто документа, но Нека да се опитам сега да отговоря на повдигнатите е, въпроси от уважаемите депутати тук. Първо, госпожа Корги. Искам ясно да кажа, че когато говорим за изключения от визирани в регламента, става дума изключения за това да има задължителност да се представят такива профили на хранителните стойности или състав. Тоест, определени продукти няма да има нужда да имат такива е, профили или характеристики и ще могат, ако получат съответното одобрение, да твърдят, че са здравословни без ограничения. А това е изключението. А забраната да се твърди, че е здравословен определен продукт, вече се съдържа в регламента и става дума за е, твърдения, е, с много малки изключения, за е, из, алкохолните напитки. така че надявам се поне, че това става достатъчно ясно. Не съм сигурен. Казахте, че трябва да се съобщава информация на потребителите чрез тези профили за хранителните стойности. Е, действително тези профили или характеристики, те няма да се съобщават на, на потребителите, те ще бъдат своего рода филтър, критерии за това дали съответните продукти могат да твърдят, че са здравословни. И а, също искам да отговоря на въпросите на господин Себа, защото ние сме наясно, че а, потребителите е, се, прилагат ред критерии при избора на хранителните продукти. Цена, вкус, може би ако има и елемента, че са добри или не добри по отношение на хранителното си съдържа, съдържание, може би и това ще се отчита. Но а, Откакто има регламент за етикетирането, все повече се отчитат и такива елементи а, потребителите вече се замислят за взаимовръзката между хранителен режим и здраве и затова не мога да се гласа 100% с твърденията, но съм съгласен напълно, че е много важно да образоваме потребителя, да му предоставяме информация. Това е изключително важно. Но не мога да се съгласа с вас, че етикетирането е само единствения начин за информиране на потребителя за това как да прави той е, правилния избор. Ние, предоставяйки информация за хранителните съставки, като чисто такава доброволна марка, не е задължително задължение за етикетиране, също е, може да представлява начин за информация. Защото а, все пак е доказано, че подобни твърдения влияят на избора на потребителя, когато той избира хранителните продукти, които купува. Та, целта на тези характеристики, за хранителните стойности е да не се подвежда потребителя, т.е когато се твърди, че определен хранителен продукт е здравословен, то да се отразяват само положителните му аспекти, а да се скриват някои отрицателни. Макар, че тук съм съгласен и с другите оратори, че е, трябва да се говори много и за хранителния режим. И накрая, ЕФС не е ЕФСА е тази, която реши да се създава тези характеристики. Това се съдържа от, е, в регламента и съответно ще се решава от постоянния комитет. Процедурата е описана в регламента, е, процедура на комитология, право на контрол от парламента и регулаторния орган, това са и комисията и органите на страните членки, ще дават предложения, а съвета и парламента ще, прави, ще вземат окончателното решение. Също, нека да кажа, не става дума за индивидуални продукти. Ние няма да правиме характеристики на индивидуални продукти, а ще визираме определени категории храни които се твърди, че са важни за общия хранителен режим и евентуално могат да се повлият благоприятно от това да имат профили за хранителните си съставки, различни от така общото съдържание, което се индикира на етикетите. Okay. Thank you very much indeed. Добре, много ви благодаря. Още две-три имена имам на моя списък. Ами. Господин Хадзиба. Благодаря. Възползвам се от възможността да повторя въпроса си, на който представителя на комисията не отговори той твърди, че всички е, потребители вземат рационални решения. Бях попитал дали комисията е възложила изследвания относно това по какви критерии потребителят взима своите нерационални решения. Той а, е, изложи такива критерии, които а, е, водят към извода, че, те смята, че комисията смята, че потребителят взима рационално своите решения. Аз питам за нерационалните. Okay, uh, Благодаря, госпожа Салкин. Я ved ikke, om vi vil opfordre kommissionen til også... Сега не знам дали да караме комисията да осъществява и такова проучване. Тя има достатъчно работа. Много съжалявам обаче, че лобизма беше толкова силен и се загуби толкова време. Чухме вече, лобистите са толкова силни, че нещата се отлагат до безкрай. Ето, сега отлагаме нещата за следващия мандат на Европейския парламент. И ще благодаря за отговорите. Okay. Uh... Добре. Господин Матеракис, искате ли да добавите нещо а, към въпроса на господин Зиба? Thank you, Mr. Chairman. Uh, the straight question is uh, no, that the Commission has... Отговор е не. Комисията няма условия да се провеждат конкретни изследвания за поведението на потребителите. Но съществуват такива изследвания, които комисията е взела предвид и, както казах, ние сме напълно наясно, че а, независимо, че твърденията за това дали е добър един продукт или не, а, тези твърдения не винаги са решаващи, за някои потребители те са решаващи. Благодаря, казва председателя. С това ние приключихме с последната точка от нашия дневен ред. Благодаря за изказаните мнения. Надявам се, че всички ще е, присъстват утре, защото утре дневния ни ред е много компактен. Последното ни заседание и нека да повторя. Е, каня ви за обща снимка по обед и после за едно питие след края на заседанието. Благодаря и довиждане.